Pan Председателят. Добър ден, уважаеми колеги. И добре дошли. Откривам заседанието. Първата точка в дневния ни ред е съвместно обсъждане на бюджета 2012 година. Това е доклад на нашите колеги Балзани и Фернандес. Доклад относно проекта на общ бюджет за Европейски съюз за финансовата година 2012 година. Имаме и доклад на господин Бъге за мобилизиране на инструмента за гъвкавост. Първия оратор е колегата Франческа Балзани, която е докладчик. Госпожо Балзани, имате думата. Благодаря, господин председател. В момента сме в период на криза, но това е